Der Präsident. Председателя. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der gestrigen Sitzung und die Подновяваме заседанието. Протоколите от заседанието от вчера са предоставени. Има ли възражение? Ако няма, протокола се счита за прият. Следващата точка от дневния